приоритет като специални програми бъдат посветени на селските райони. Европейският парламент е поискал създаването на специален фонд за енергийна ефективност още от 2007 година и ние ще ви подкрепим при изграждането на такъв фонд. Благодаря, госпожо Цикъл. Приключваме е, разискванията. Гласуването ще бъде проведено утре. Колеги, според е, дневния ред ще проведем разискване по доклада на господин Манделс по наименованията на текстилните влакна и съответното етикетиране на текстилните продукти. Тук ли е докладчик? Тон е, лого έχει ο εισηγητής, ο κύριος Μάντερς, για τέσσερα За 4 минути думата има докладчика. Господин Мандърс, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз бих искал преди всичко да благодаря на всички за конструктивното сътрудничество. Надявам се, че след гласуването утро ще можем да продължим напред. Като парламентът ще може да говори с един глас в своето сътрудничество с комисията в интерес на потребителите в Европа. Смятам, че предложението на комисията за етикетиране на текстилните продукти. Ще бъде трансформирано в нов регламент и по този начин ще бъдат решени много от съществуващите сега проблеми, проистичащи от това, че директивите се прилагат по 27 различни начина. Винаги съм приветствал идеята за регламент и се надявам, че комисията ще предложи нов регламент съвсем скоро. Това ще позволи новите текстилни влакна да навлязат по-бързо на пазара и това е подкрепено и от парламентарната комисия по вътрешен пазар. Това, което е важно за европейските граждани, е етикетирането на дрехи. То трябва да бъде упростено и това ще се постигне чрез европейска стандартизация. Ние знаем, че това е сложна задача, затова не искаме да бъде проведено проучване и оценка на въздействието. Ние искаме да упростим нещата, така че да постигнем повече благодарение на това упростяване. Ние искаме да има по-малко информация на етики... на етикетите, но да се предоставя повече информация чрез интернет. Никой от нас не иска етикетите да приличат на вестници, да бъдат препълнени с думи. Затова призоваваме комисията да гарантира това, че Етикетите върху дрехите са с упростен формат. Информацията трябва да бъде като цяло насочена към това, аз като купувач ще разбера какво точно купувам и какъв е происхода на продукта. Потребителите трябва да знаят това, когато купуват стоки, за да се избегнат нелоялни търговски практики и за това е много важно да се засили и контрола – ние искаме информацията да бъде по простена и ако потребителят иска да получи повече информация, той да има право да поиска тази информация, а комисия трябва да гарантира средствата за получаване на тази информация от страна на потребителя. Ние смятаме, че ако играчките състоят на повече от 85% от текстил, това означава, че директивата за безопасност на детските играчки не е съвсем достатъчна. Ние трябва да знаем откъде произлизат текстилните продукти, които закупуваме. И за това има много изменения, също така свързани с правото на потребителя да знае дали има продукти с животински происход, вложени в продукта, който се купува от крайния потребител. Например, важно е също така производителят посочва дали има кожа вложена в продукта, дали е била използвана кожа от животни. Ние се надяваме, че с помощта на комисията и съветът ще изрази положително становище и призовавам съвета да работи заедно с парламент и комисията, за да се постигне компромис, който да подобри този регламент и да осигури по-добра информация за потребителите. Благодаря ви. Благодаря ви много. От името на комисията, господин Таяни. Грация, сеньор президенте. Прима. Благодаря, господин председателю. Преди да преминем по-нататък, Искам да изразя дълбокото си съжаление за смъртта на двамата войници от Европейския съюз тази сутрин в Афганистан. Нещо, за което бе уведомен Европейският парламент. Комисията се е ангажирала с актуализиране и усъвършенстване на нормите за текстила и текстилните влакна. Бихме искали за тази цел да усъвършенстваме нормативната уредба и да улесним процедурата, да облегчим процедурата за приемане на нови названия на текстилните влакна, с което да стимулираме развитието на текстилния отрасъл. Това ще позволи същевременно и на потребителите по-бързо да стигат до продукти с нови влакна с техния състав. Това означава подобряване на възможностите не само за текстилния отрасъл като цяло, но и възможностите на производителите на дрехи. Това означава и разширяването на възможностите за вътрешния пазар като цяло. Искам да благодаря на, доклада, на, на докладчика господин Манделс и неговите сътрудници за задълбочения доклад във връзка с названията на текстилните влакна и продуктите стремеж към усъвършенстване и упростяване на законодателството, в първоначалния си текст комисията се отклони от действащата директива, но ние сме в състояние да приемем много изменения, предложени от комисията за вътрешен пазар и потребители. Много от тези изменения ще бъдат разисквани в съвета и ще положим максимални усилия този дебат да бъде ползотворен и да бъде постигнат компромис. Едно от измененията е свързана е, с етикета произведено в. Това е, е текст, който не бе включен в първоначалния проект на комисията, но става дума е, за инициатива, свързана пряко с интересите на потребителите, а парламентът винаги се е грижил много за тях. Изменението, предложено в тази насока, има връзка с изменения, които комисията възприе през 2005 година в правилата за происход. На срещите си с депутатите от Комисията за вътрешен пазар е, подчертах, че е, тези правила е, се отнасят и към етикетирането на нетекстилни съставки от животински происход. Бих се спрял сега конкретно на някои изменения. По изменение 19 бих казал, че традиционните шивачески услуги така или иначе смятахме да ги изключим. но не трябва, разбира се, броят на продуктите, освободени от изискването за етикетиране, да бъде прекомерно голям. Ако освободим всички шивачи от изискванията за етикетиране, това би било прекалено. Що се отнася до изменението, свързано с изключването на играчките, бих казал, че основният водещ интерес при играчките е безопасността им. Миналата година надълго и на широко разисквахме измененията в нормативната уредба за играчките. Разискванията бяха пространни както в съвета, така и в парламента. Има добре установено законодателство в областта на играчките и добавянето на тази допълнителна тежест, смятам, също ще бъде прекомерно. Що се отнася до етикетирането на дрехите, е, бих призовал е, по-масштабно да се вслушаме в това, което ни казват е, представителите на сектора. Това неколкократно бе подчертавано в разискванията с парламента. Благодаря ви предварително за вашия интерес. С внимание ще изслушам всички коментари, които бихте направили. Благодаря от името на политическите групи госпожа Коми от НП. Grazie Presidente, cari colleghi, il tessile è uno dei settori chiave. Уважаеми колежки и колеги, текстилните продукти са ключова, ключови продукти в европейския вътрешен пазар. Става дума за подобряване на нормативната рамка, която по-настоящем съществува в държавите членки. Преди всичко от гледна точка на прозрачността, гъвкавостта на разпоредбите и техническото развитие в текстилната индустрия. Досегашната ни работа в Европейския парламент направи възможно да се разшири а, полето на приложимост. Тук искам да ви обърна внимание по-специално върху разпоредбите, които съществуват по происхода Имаме два различни начина на етикетиране. Едната е задължителна система, която идва от трети страни, както е в разпоредбата от 2005 година, в този регламент от 2005 година е споменато, по-настоящем е блокирана и другата система, която идва от държавите членки. Системите преследват две цели. Най-важната цел естествено е ефективното обозначение на страната на происход, трябва купувачите съзнателно да оценят откъде са продуктите, които ги купуват. Затова Искаме да се избегне етикета да дава невярна информация или противоречива информация или заблуждаваща информация. С тези нови правила преследваме а, целта да защитаваме малките и средни предприятия, които искат да продължат своята дейност в текстилната индустрия в държавите членки. Ние искаме преди всичко да обявиме ясна позиция на Европейския парламент. Политическо е, единство има между трите големи политически групи. Работата с докладчиците в Сянка беше великолепна. Независимо, че принадлежиме към различни политически групи, ние успяхме да стигнем до единно мнение мнение, което смятаме, че най-добре защитава интересите на а, европейските гражданки и граждани. Затова утре очаквам единно гласуване, за да дадем ясен политически сигнал към съвета и преди всичко, а, като подготвяме предвид а, следващото четене. Благодариме. Госпожа Шалдел Мозе от Социалистите и Демократите има думата. Благодаря, господин председател аз се присъединявам в, към преждеговорищата във връзка с този проект. Този регламент за текстилни продукти е необходимо и добро предложение. Това е в рамките на хармонизацията на правилата, които казват как да разрешиме допускането на нови влакна на европейския пазар. Това е добра основа. Ние, нашата политическа група на социалистите и демократите подкрепя това. Но това предложение не бива да подпомага само индустрията, а също да видим каква полза носи на потребителите много е важно потребителят да получи ясна информация по тъканите и текстилните влакна, които той купува. Затова за, нас, искаме 100% пълно описание на текстилните влакна, от които е изготвен текстилният продукт. Важен е подхода в предложението, че искаме да направим изследване а, относно обозначенията в Европейския съюз. Това е много важно за потребителя. Когато той купува текстилния продукт, трябва да знае от какви влакна е изработен, дали тези влакна не водят до алергии и от коя държава е произведен. Много е важно точно производството на тези влакна. И за това искахме да проучим по-внимателно как можем да а, направим етикетирането на, технически, на текстилните продукти още по-добро. Аз лично трябва да кажа, че трябва да разгледаме и детските играчки по-отблизо. Там може да се постигне значително повече за вътрешния пазар. Играчките, които се предлагат, ясно да показват от коя държава са произведени. Ние като социал-демократи подкрепяме това и, както каза, ползата не е само за индустрията, но и за потребителите. Благодаря. Благодаря, господин Риналди. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Има много неща, за които господин Мандърс заслужава да бъде поздравен. Ние трябва да въведем ред на фона на цялата глобална какофония в този сектор. Комисията по международна търговия и лично аз, като докладча Сенко Талде и искам да изкажа също и мнението на госпожа Москардини, да кажа, че господин Мандас подчертава, че на глобалния пазар има разпоредби за задължително посочване на происхода в САЩ, Китай, в Мексико, Япония и в много други страни. И това създава една ситуация, която много силно влияе върху европейските потребители и продукти. Има някои аномалии, които трябва да бъдат отстранени. И в случая с текстилните продукти, където има и въпрос, свързан с безопасността, Посочването на происхода е от особено голямо значение. По-настоящем ние сме в мъгла. Хората, които поставят етикети, много често не предлагат истинска информация или, примерно, те поставят информация, която се изисква в конкретната страна, за която е предназначен продукт, например САЩ или Япония. А какво можем да кажем за европейските правила и норми? Дейността на Комисията по международна търговия в Европейския парламент и до оклада на господин Мандърс целят да улесни колкото се може повече живота на европейските потребители и производители. Госпожа Рюле, заповядайте. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към думите на изказалите се преди мене. Ние много се радваме, е, че работим в тази сфера. Благодаря специално на докладчика но не съм съгласен съвсем с неговата позиция. Утре по определени точки няма да се присъединиме към него. Искам да подчертая следното. Ние искаме всички, които сме тук, да има ясно обозначаване на происхода. Трябва да се притисне съвета в тази насока. Съжаляваме, че съвета блокира това от години. Тази директива обаче е директива, а не е символична резолюция, в която може да се запише нещо аз бих подкрепила една писмена декларация, която да ясно да каже това. Но тази директива има друг смисъл и цел, а именно да се погрижи за прозрачност при наименованието на нови влакна и нови материали и да даде сигурност на потребителя. Когато се разшири приложеното поле на тази директива, ще пост постигне как също, което бе постигнато с последният опит за, за Made in, произведено в, което бе блокирано от съвета. Ние подкрепяме всички дейности в областта на обозначението Made in. Вие може да се разчита винаги на нас, но ние смятаме за погрешно тази регулация е, да се злоупотребява с нея. Благодаря. Благодаря. Господин Харбов, заповядайте за две минути. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на докладчика Всянка Сянка от моята група, който много активно работеше по това досие. Искам да припомня нещо и това беше посочено и от госпожа Рюля, именно какъв беше подходът към посочване на происхода на етикетите. Ние имаме значително подобрение, що се отнася до същината на предложението за етикетирането на влакната, състава на текстила и и нататък. Обаче докладчика пропуска умишлено да спомене че това е ключова директива, чиято основна цел е да се опрости законодателството, за да може признаването на нови имена да стане по-лесно и съответно новите текстилни влакна да навлязат по-бързо на пазара в рамките на 12 минути. Става дума и за стандартизация. Тук целта е да се постигне значително подобряване и упростяване в рамките на препоръките на е- Европейския съвет по стандартизацията, нещо, което е от полза и за производителите, и за потребителите. Въпросът ми към докладчика е дали искаме да отхвърлим всички тези положителни аспекти, всички тези предимства, като ги сведем до въпроса само за посочване на происхода на етикета. Госпожа Руле е права, става дума за широк спектър от продукти. Смятам, че трябва да сме много внимателни и да не поставяме пречки пред постигането на ползите. Смятам, че има редица аспекти тук, където докладчикът нахвърли своите правомощия като докладчик на парламентарната комисия и направи от своя доклад нещо коледна ЛХ, претъпкана с идеи. Надявам се, че по време на гласуването от ние ще можем да кажем, че ние искаме да допринесем за по-доброто състояние на потребителите и на производителите, без да осложняваме нещата. Благодаря ви, госпожа Свенсън. Благодаря, господин председател. Потребителите трябва да могат да имат избор. За тази цел им е нужна информация. Поради това смятам, че този доклад е първата важна стъпка е, е, за, за за показване на наименованието на происход върху етикета, тъй като потребителя има право на избор и на знание. След първите стъпки, разбира се, трябва да продължим напред. Става дума за предупредителни знаци за здравето на потребителя, за как се а, поддържа този а, текстилен продукт Правилата на вътрешния пазар за предприятията и индустрията често трудно се разбират. Крайно време е потребителите да могат по-добре да разбират тези неща и за тази цел да имат повече информация. Благодаря. Господин председателю, в доклада се казва, че самият той е техническо начинание без основни политически последици. Европейската комисия никога не похабява една добра криза. Също така Европейският парламент е пристрастен към това да използва технически доклади за създаване на европейска политическа супердържава. Затова нашата партия гледа на доклада с подозрение. Според първата част обаче, три директиви стават един регламент, което означава упростяване. Ние а, сме за това, но силно се противопоставяме на втората част, в частност а, изменение 58, според а, което трябва да се въведат нови изисквания за етикетиране на ниво Европейски съюз. Цитирам. Европейският съюз трябва да има единни изисквания за етикетиране и за обявяване на размерите на дрехите и на изделията за глава. В е, е, Великобритания ние имаме абсолютно ефективна система на мерките и тя не трябва да бъде заменена с общо европейска такава, защото гражданите са свикнали с нашата система и напълно я разбират. За това не би трябвало за пореден път а, едно чисто техническо а, начинание да се използва а, за постигане на една изцяло недемократична цел, а именно изграждането на европейска супердържава. в хиляди дискусии през последните десетилетия по темата на глобализацията винаги стигаме до момента, когато заинтересовани слушатели питат какво да направим. Тук възниква мощта на потребителите и трябва да се внимава да не се поставят камъни по пътя. Точно в областта на текстилите има сравнително уеднаквяване, но това, което липсва е коража на комисията. Затова се очудвам, колежки и колеги, и питам, защо не сме по-амбициозни при социалният печат? Защо не използваме и този идеален инструмент, прозрачност да създадем, къде и при какви условия се произвеждат тези продукти, защо непрекъснато се оплакваме от загуба на работни места, а не по това да се знае потребителят какво всъщност купува. Благодаря. Следващият, който ще говори е мадам Ханси, но не я виждам тук. Дам думата на госпожа Гепхар. Две минути има на разположение. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря за добрата работа, която сте извършили под този а, регламент. Благодаря на докладчицата в Сянка. Тук става дума за технически доклад, многократно беше казано, но този технически доклад има много разпростиращи се на далеч напред последици за гражданките и гражданите. Става дума за допускането до пазара на нови влакна на вътрешния европейски пазар. Да, точно това искаме, тъй като е важно. Европейската комисия е права, но не както и да е, а трябва да бъдат изпитани за да могат гражданките и гражданите е, да бъдат защитени, да имат своите права. Например, трябва да бъдат а, тествани дали, са, а, дали водят до алергии ясно обозначение трябва да има също, за да могат гражданките и гражданите, които са будни граждани, както често ги наричаме така, да имат тази е, възможност да бъдат се информират. В тази връзка искам да противореча на колежките и колегите, които казаха, че наименованието за происход трябва да го изпуснем. Смятам, че е много важно гражданките и гражданите с право да искат да знаят откъде идват тези влакна, откъде идват тези текстилни продукти. И каква, какъв е происхода, точно начинът, как са произведени. С използване на детски труд или робство. С използване на роби, както е в някои държави. Има граждани, които искат да имат тази информация, за да могат, като будни граждани, да извършат една осъзната покупка. Това е, знам, че това не е задачата на този регламент, но нашата задача като депутати е да напомним на съвета и да упражним натиск върху него, че от 2005 година е предложен текст по наименованията за происход и той трябва да се съобрази с това. Да увеличиме натиска върху съвета. Трябва да използваме този инструмент, за да стигнем до добър регламент в край на краищата, за които, за който гражданките и гражданите казват да, той ни се не е добър и ни върши работа. Това се очаква от нас, депутатите. Благодаря. Благодаря. Господин Хенин, една минута, има думата. Господин председателю, в този промишлен сектор в Европа работните места станаха жертва на дъмпинг, на преместване на предприятия извън Европейския съюз. Това е много жалко. Сега има само няколко ниши в този сектор запазени за европейски предприятия в средната и високата гама луксозни продукти. Всичко се премества към тъй наречените нововъзникващи силни економики и често се финансира, за съжаление, с парите на европейските инвеститори. Затова аз също бих искал а, да има социални измерения етикетирането на текстилните продукти. Те трябва а, да позволяват на потребителите а, да изберат по критерии като условия на труд, условия при които са изработени продуктите от съответните работници и така нататък. Също така трябва да се води борба срещу подправките, защото това е част от по-общата ни борба срещу измамите. Трябва да се стигне и по-далеч. Трябва да възстановим общностната преференция. Трябва да стимулираме текстилния сектор да създава работни места в Европа. В противен случай всички мерки за етикетиране ще останат на празни. Госпожа Рос... Благодаря, госпожа Росбах. Една минута. Благодаря ви. Благодаря ви. Текстилният сектор в момента се развива много динамично. Има нови влакна, които са търсени от потребителите. За съжаление, много от продуктите се произвеждат в страни, в които няма никакви мерки за контрол. В продължение на години ние осведомяваме потребителите какво съдържа в храните, които те купуват, но не и в дрехите, които потребителите купуват. За това съм съгласна и с докладчика и с комисията, че е много важно да има стандартизация в етикетирането на продуктите, включително, що се отнася и до размера на продуктите. Идентификационният номер също така е важен и е важно чрез него потребителят да може в интернет да потърси информация. Важно е да има информация за алергенни вещества, които се съдържат в продукта и други вещества. Ние използваме тези продукти всеки ден. И за това тази информация е ключово значение за потребителят. Благодаря ви. Госпожа Ройтова, заповядайте за две минути. Благодаря ви. Лоялната конкуренция и защитата на потребителите в глобализирания свят не могат да съществуват без определени стандарти за производството и информацията, предоставена на потребителите този регламент ще бъде по-добър от сега действаща директива и ще подобри условията и изискванията към етикетирането на продукти и ще улесни излизането на пазара на нови влакна. Обаче има противоречия между съвета, комисия и парламента за това как да бъдат свързани новите материали с нови символи или по какъв начин да бъдат да бъде подавана информация за алергенни продукти. Също то въжи за происхода на продукта и как да се използва това указание, което ще бъде задължително за внесени продукти от трети страни и ще бъде доброволно за продуктите, произведени в държавите членки на Европейския съюз. Потребителите се интересуват от това какво е качеството. Мисля се, че ние трябва да въведем тези норми преди европейските продукти да изчезнат от глобалния пазар поради нелоялна конкуренция. Що се отнася до информация за происхода, това е важна информация, която ще допринесе за информирания избор страна на потребителя в условията на един глобален пазар – по този начин нашите потребители също ще бъдат горди от това какво произвеждаме в Европа. Реалната полза за потребителите ще бъде, че те ще могат да избягват да купуват опасни продукти, които все още съществуват въпреки всички мерки за контрол. Приветствам предложението на комисията и се надявам, че ще намерим компромис със съвета. За две минути господин Кели. Благодаря ви, уважаеми колеги. Първо бих искал да поздравя докладчика за насочения към защита на потребителя подход. Смята, че извършната дейност показва как парламентът може да бъде най- гъвкавата институция и най насочната към компромиси институция в Европейския съюз. Виждам, че комисията е много по-напредничава от съвета и приветствам това. Надявам се, че съвета ще пример примерна комисия. Имаме в този доклад много положителни примери за това как вътрешния пазар може да бъде полезен за потребители производителите. Предложението е важно и за потребителите, и за производителите. Но понякога си мисля, че потребителите не са толкова в центъра на вниманието на предложението, колкото би трябвало да бъде. Не става дума само за обединяването на вече действащите директиви, но ние тук в парламента ние се стремим да направим колкото се може по-подробно и всеобхватно предложение. Потребителите имат право да получават разбираема и достъпна и пълна информация за продукта. Също така те трябва да имат правото да имат достъп до информация за пълния списък на всички влакна, съдържащи се в е, текстила и в текстилния продукт, особено що се отнася до алергенните съставки. Също така много е важно точно да бъде посочено мястото на происхода на продукта. Социалните изисквания стават все по-важни – особено предвид това, че в света все повече се използва детски труп и труд на хора, които са де-факто приравнени към роби. Смятам, че това предложение ще засили още повече вътрешния пазар. Благодаря, госпожа Кели. Господин Кели, госпожа Басто за две минути, моля. Бригада са президент, сеньор президент. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, колеги. Искам в началото да отправя комплименти към господин Мандълс за неговия доклад. Искам да похваля и колегите, които работиха върху доклада заедно с него. Проектът за упростяване на действащата уредба, като тя бъде сведена до един единствен регламент на мястото на действащите три директиви, за етикетирането на текстилните продукти е, следва е, да бъде приветстван. Освен това, е, тези усилия ще бъдат полезни не само за сектора, но и за контролните органи, а ще помогнат и на потребителите, като същевременно ще улеснят контрола на тъй наречената паралелна търговия. Регистърът, който се предвижда, също ще бъде много полезен за потребителите. Има много предимства от предлаганата нормативна уредба. За текстилните предприятия ще намалят административните разходи и ще могат те по-бързо да пускат нововъведенията си на пазара. От друга страна, държавите членки няма да се налага да въвеждат новия нормативен акт във вътрешните си законодателства, което означава, че и на държавите членки ще се спестят доста административни разходи. Същевременно пък за потребителите ще е сигурно, че новите влакна ще стигат по-бързо до пазара много важна цел за Съюза е да бъде стимулирана иновацията, като се е, предоставя по-пълна и точна информация на потребителите. В е, глобализиращата се економика с нововъзникващите е, силни економически фактори, иновацията и достигането и по-бързо до потребителите са много важен плюс за предприятията. Този регламент ще позволи е, следователно на предприятията да увеличат чрез иновации своята конкурентоспособност. Същевременно е, предприятията ще имат възможности да разкрият е, по-голям брой работни места в Европа. Благодаря. Следващият ни оратор е госпожа Рапти. Благодаря, господин председател. Казваме понякога, че животът на човека виси на края на един конец. Ако този конец не е направен от подходящ материал, животът се губи. Използвам тази поговорка, е, за да иллюстрирам влакното колко голямо значение има тук. Не говорим само за технически въпроси. Докладът не е изцяло технически. Прекрасен е докладът на господин Мандълс, благодаря му за него, но той освен технически има и политически измерения. И политическите измерения са свързани с производителя и с търговията търговците и производителите ще могат по-добре да работят, по-лесно да работят, а това ще е от полза за потребителите, оттам и за вътрешния пазар. Политическите измерения са свързани с морала, с етиката. Длъжни сме да знаем откъде идват продуктите, които купуваме. Означението произведено в не е техническо е, означение. Бих казала, че то е преди всичко политическо значение. Е, политическо е, означение. Като казваме къде е произведен е, продуктът, да знаем от коя страна идва той, при какви условия е произведен, дали са спазени правата на работниците. И ние като граждани на Европейския съюз не трябва да бъдем технократи с капаци. Трябва да действаме като хора, мислещи хора, които разработват а, а, своите закони смисъл за другите хора. Може би на пръв поглед ви се струва, че тук сме изправени пред чисто техническа процедура, но тя има много, много силни политически измерения. Господин комисар, тук се налага консолидиране. Смятам, че вашата роля тук ще бъде много голяма. Следващият е господин Каспари. Две минути има на разположение. Уважаеми колежки и колеги, аз знам, отдавна, че колежката Рюле ми е много симпатична. Така са и с нейните думи. За съжаление, сега имаме две досиета и това не се харесва на нас всичките тук в Европейския съюз. По темата обозначение на текстилните продукти, с която се занимаваме в дневния ред, изисква бързо да намерим решение. Но това, което в парламента до сега не съм преживял, е, че в Комисията по външна търговия от... разглеждаме това предложение на комисията и по същото време има второ досие. Относно Made In, не искам да навлизам в а, детайли. Това ще обсъдим през следващите месеци. Но, когато е произведен в Италия, а влакнат идва от Аржентина, а сам, самот, самата тъкан е създадена в Китай, е, и накрая идва в Италия, където се опакова след изглаждане. Как да говорим тогава за страна на происход? Може би трябва да говорим в рамките на проекта, по който колегата ми Каскадини е, е отговорен. И надявам се, че ще намерим решение в полза на потребителите, но не е нужно сега всичко да смесваме. Аз се надявам да намерим решение, което ще предотврати блоката. Благодаря. Благодаря. Сеньор Суста има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на докладчика в Сянка, също и на комисара Даяни за отговорите, които бяха много прецизни, отговори на важни въпроси. Преди 18 години в Барселона имаше проучване, което казваше, че текстила ще изчезне от Европа до 2000-та година, но Както знаеме, това не се сбъдна, защото изследванията в Европа, в държавите, където се произвеждаха текстилни продукти, продължават да, да правят изследвания по нови иновативни влакна. Днес ни е нужен регламент, който да гарантира гъвкавост за потребителите и естествено трябва да е етике, върху етикета трябва да има наименованието за происход. Господин председател, е, е, важно е и здравето тук. Това е положителният аспект на този доклад, който трябва да подкрепим. Следващия докладчик е мадам Гардини, но не я виждам. А, ето я. Да. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, смятам, че ние всички показваме, че сме съгласни с подхода възприят предлагания регламент и в дискусията. Основното е да се намали бюрокрацията, да се насърчат иновациите в индустрията и да се насърчи яснотата. Последното е особено важно за нас. Ние трябва да покажем нашето уважение към потребителя. Затова искам да се спра върху правилата за происхода. Днес потребителите искат да бъдат надлежно информирани за мястото на происхода. Това е един от най-важните елементи от информацията, която можем да предоставим на потребителя. Във всеки град, във всеки магазин в Европа ние можем да видим, че хората, когато купуват нещо, се интересуват какъв е происхода на продукта и също от какво е произведен продукта. Определено това е важна информация. И причината, поради която тази информация е важна, е, че ако нещо е произведено в Европейския съюз, това е гаранция за качество. Производителят се чувства по-сигурен, ако купува нещо от Европейския съюз, защото потребителят знае, че извън Европейския съюз продуктите не са толкова качествени. Потребителите знаят, че се пренебрегват много важни аспекти – правата на работещите, правата на децата, правата на жените. Потребителите също знаят, че извън Европейския съюз много често не се обръща внимание на веществата, вложени в продукта. Много често в вестниците четем за алергии сред деца и жени. Много лекари, най-вече педиатри и гинеколози, ще кажат за случаи, и то, за съжаление, твърде широко разпространени, на продукти, които вредят на здравето. И последното, на което искам да спра. Предложението не е свързано с протекционизъм. Ние говорим тук за това, че хората трябва да работят в равнопоставени условия в условията на глобален пазар. И вече подобни мерки са предприяти в САЩ и в Япония по етикетиране на продуктите. Господин Шварц. Господин Шваб, две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, тази дискусия по директивата внимателно е следа и политическата ни група на НП е за това потребителите да имат информацията, да стане възможно да имат информацията. И за това трябва да има номер за разпознаване в продукта. Може информация да се взима и от интернет, ще бъде помощ за тези, които искат много информация. И едновременно с това ще спомогне на тези, които искат само основната информация да не се изписва на самия етикет. Всичко. Благодаря на докладчика редица въпроси възникват от проучването. Общо взето ще доведат до това, че това предложение ще срещне голяма съпротива в съвета. Толкова по-тъжно е това, и тъй като това предложение е особено важно за европейските текстилни продукти, където се работи с високо иновативни влакна и като Европейски съюз можем да постигнем голям напредък спрямо другите държави. За, затова смятам, че е, е правилно да се разгледат измененията, но въпреки това да се концентрираме сега върху това предложение, да го получим в съответната версия, както колегата Каспари каза, наименование за происход да има, оригинал лейбелинг, както се казва, и единно означаване на размера. Мисля, че в това досие можем да стигнем до решение и на второ четене, е, колкото се може, разбира се, по-рано да отговорим на въпросите, възникващи по изготвянето му. Благодаря. Благодаря, господин Шваб. Започваме с процедурата с привличане на вниманието на председателя. Господин Скурия, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Искам да се изкажа, защото смятам, че ние ще гласуваме един много важен въпрос. Важно е да се рационализира дейността на европейските дружества – но също така е важно да се дадат гаранции на потребителя. Потребителите трябва да знаят какво купуват. И ако търсите качество, вие трябва да може да намерите качество и информация, гарантираща качеството. Ние също така трябва да знаем до каква степен стоките, които купуваме, отговарят на социалните изисквания. Смятам, че това е важно послание, което трябва да отправи парламента. Аз искам да знам дали даден продукт е произведен някъде, където работниците са надлежно защитени. Искам да знам дали продуктът е произведен с детски труд или дали е имало нелоялна конкуренция при производството на даден продукт. Този подход може да бъде приложен и към други отрасли включително и отрасъла на занаятите. Бих искал да поздравя докладчика и докладчиците в Сянка за изготвянето на този текст и бих искал да благодаря на комисията и комисарта Яни за тази ден. С госпожа Магин, заповядайте. Благодаря, господин председател, Благодаря на комисията е, дебатът за текстила е, до голяма степен повтаря дебата, който имахме за храните, за техния происход и за начина по който те се е, етикетират. Сега в Ирландия много е трудно да се направят етикетите на храните точно, защото съставките идват от над 60 страни понякога. Потребителите правилно са загрижени за това как се произвеждат продуктите, как се спазват екологичните стандарти. Аз много обезпокоителен репортаж гледах за европейски предприятия, които са изнас изнасят в Китай. По бреговете на реките там правят много замърсяващи производства и това има много лоши последици. Затова потребителите искат информация. Разбира се, потребителите до голяма степен понякога игнорират информацията, която им даваме и гледат само цената. Мисля, че ние сме длъжни да им, препода... да им предаваме информация за всички аспекти от производството на продуктите и да повишаваме тяхната осведоменост и съзнание в тази насок. Благодаря, господин Силвеструс, Една минута. Presidente, nel ringraziare il relatore Manders благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, господин Мандос, Мандерс, и на докладчика в Сянка. Това, което каза госпожа Рюле, е, високо уважение към нея. Тя каза, че е грешно да се е, запише Made in в този регламент. Но тогава аз питам къде да включим Made in след като много малки и средни предприятия в Европа очакват това да бъде записано. С този регламент трябва да се погрижим за използването на новите иновативни текстилни влакна. Но Европа преклено много крие. Трябва да се а, създаде яснота къде са произведени тези влакна. Потребителя иска да знае. Защо се работи с двойна скорост? тази идея за липсващата яснота, страхът от яснота, този имидж на бюрократична Европа, искаме да скъсаме с него. Ние настояваме за да се използва понятието made in когато се запише Made in Europe върху един продукт, това означава, че продукта с този етикет не е произведен с токсични субстанции или с субстанции, които са в резултат на нарушаване на екологията, нито пък с детски труд или с роби, робски труд. Важно е достатъчни хигиенни условия да има и Made in Europe дава гаранция за потреби, на потребителя за това как е произведен един продукт. Ние може да се гордеем с това и трябва да се гордеем. Трябва да бъде въведено това, затова подкрепяме предложението на комисията и на отговорната комисия. Още от сега благодарим на Таяни за това. Господин Господин Кали иска да вземе думата отново. Благодаря, господин председател, Мисля, че е добре да обсъждаме тема, засягаща всеки гражданин, защото почти всеки гражданин става потребител и в частност потребител на текстилни продукти. Етикетирането е изключително важно. Аз преди години няколко пъти, много пъти се чудих какъв продукт а, държа в ръцете си след като а, на етикета прочитам произведено в Ирландия на ирландски, а като махна това че отдолу се разкрива произведено в Китай. Необходимо е да има важна информация а, от третите страни, защото ние сме много строги към предприятията и информацията, която те подават в нашите собствени страни, а, но не сме така строги в изискванията си към продуктите от предприятия в трети страни, включително в тъй наречените нововъзникващи а, економики. А, мисля, че. А, Предложението да има един система на мерките е много хубаво, защото това ще улесни потребителите навсякъде във вътрешния пазар, без да се създава европейска супердържава, от която толкова много се притесняват някои. Благодаря. Господин Кели, госпожа Фигарейдо. Президент, е Благодаря, господин председател. Много е важно това, че провеждаме този дебат за етикетирането, за посочване на происхода на текстилните продукти и дрехите. При защитата на правата на потребителя това е важно, както е важно за защита на правата на работниците. Ние искаме да се борим срещу социалния дъмпинг, срещу детския труд. Ние искаме да защитаваме социалните права и доброто качество на околната среда. Етикетирането трябва да позволи на потребителите да правят информиран избор. По този начин те ще участват в защитата и осигуряването на едно по-добро бъдеще в Европа и в цял свят. Целият този процес на етикетиране, следователно, трябва ясно да посоча происхода и съставките на продукта. По този начин ние ще можем да правим по-добре информиран избор и да осигурим по-добро бъдеще. Председателя, благодаря. Господин Таяни, заповядайте, давам ви думата. Благодаря ви, господин председател. Аз също съм съгласен с мнението, че това предложение за регламент несъвнено има някои технически аспекти, но същевременно това предложение има и политическо значение. Предложението се отнася до интересите на европейските граждани, особено що се отнася до опростяването на правилата – следователно упростяването на живота на гражданите. Ние правим също така по-лесен живот на всички, които работят в отрасъла. Ние правим нещо положително в този случай. Ние чухме в този парламент, че етикетирането осигурява възможност потребителя да знае какви продукти купува. С други думи, това означава гаранции за здравето, а също така информация за това дали се зачитат правата на хората. Много съм съгласен с това, което беше казано от госпожа Фигиредо и други. Наистина, Нашият ангажимент е да се защити и текстилни отрасъл в Европа. Не трябва да забравяме, че много работни места са били изгубени в този сектор много често поради нелоялна конкуренция. Наш дълг е да запазим конкурентоспособността на нашите фирми на глобалния пазар. Ние трябва да не допускаме дъмпинг в Европейския съюз, трябва да защитим текстилния сектор и следователно да защитим хиляди и хиляди работни места. Също времено ние също така защитаваме правата на гражданите. Така че има много аспекти, които са свързани с защита на интересите на гражданите на Европейския съюз в този текст. Мисля, че е важно винаги да зачитаме ценностите на нашия съюз. Мисля, че тук беше правилно посочено, че въпреки, че някои от говорещите напуснаха залата. Тук имаше човек, който спомена за супердържава. Той вече не е в залата. Но аз не смятам, че Европейският съюз е съвременния левиатан. Принципът на субсидиарност въжи. Ние защитаваме човешките права. Ние се стремим да защитим социалната пазарна економика. Ние искаме пазарите да носят полза на обществото. Ние искаме да защитим правата на половин милиард европейски граждани. Това е, което ние правим. Председателят, благодаря ви, господин комисар. И накрая дам думата на докладчик, господин Андерс. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. За мен е чест че по този технически доклад толкова много депутати се изказаха. Това означава, че ще има широка подкрепа за моя доклад. Някои колежки и колеги изказаха, изразиха критика. Те казват, че не трябва да се злоупотребява с приложното поле на доклада, не бива да се разширява това поле, но аз подкрепям това, което колежката Евелин Гепхард каза, че понякога трябва да се използват си положението, за да се създаде нещо. И такъв е и случаят сега. Аз мятам, че е много важно утре да има широка подкрепа и очаквам, че ще бъде такава, след като видях реакцията днес и това е добра изходна позиция за преговорите ни с съвета. Благодаря на господин комисара, комисар за ясната му позиция и смятам, че с помощта на, пози... на комисията и парламента ще създадем утре една изходна добра позиция за преговорите с съвета, за да стигнем до добър резултат. Целта на този проект е да създадат по-добри правни разпоредби и да покажем, че има функциониращ вътрешен пазар с, пет, с толкова много вътрешни потребители, които искат ясна информация. Започваме с текстилните продукти и това ще се пренесе върху всички продукти на вътрешния пазар. Целта е не само достатъчна информация, но и ясна информация да има. И ако това успеем да го постигнем, ще бъда много доволен. Накрая, господин председател, искам да напомня, че съзнателно реших да не стигаме още при първо четене до резултат с съвета. Ние трябва да продължим сега да действаме. Европейския парламент трябва да се произнесе по този документ, който е прият на, в Комисията по вътрешния пазар. Ще влеземе в пленарна зала и след това се надяваме да постигнем и добър крайен резултат. Това е демократичен подход Тоест, ние не гониме 100% единно мнение преди гласуването утре, а утре ще има едно редовно гласуване. Въпреки това се надявам да има широка подкрепа, което би било отлично и ще спечелим след това и преговорите с съвета. Благодаря. Благодаря, господин Мандерс. Дебатът приключи. Гласуването по